Ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Дами и господа, добър ден. Нека да ви приветствам на това изслушване за преразглеждането на директивата за правата на акционерите. Приветствам ви от името на Комисията по правни въпроси. И без да губя време, Незабавно давам думата на докладчика, господин Серджо Коферати. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам нашите гости днес. И, и аз не бих искал да губя много време в началото на заседанието, така че нека просто да кажа, че в нашата комисия започнахме да обсъждаме директивата за правата на акционерите съвсем наскоро. Именно по тази е, тема ще се проведе изслушване този следобед. Директивата за правата на акционерите е сред нашите важни приоритети. Тя е много важна, ако искаме да рестартираме европейската економика благодарение на промяна на модела на управление. Темата е много важна и, и обръщаме сериозно внимание. Започнахме да работим по тази тема през 1993 година, когато имаше документ на Жак Делор за корпоративната социална отговорност. В този документ бяха очертани някои много важни принципи, които напълно подкрепяме. Много често сме говорили и за социалната отговорност на дружествата, но също така е добре да обмислим и елементите, свързани с правата на акционерите, които ще разгледаме днес след обед. Като цяло приемам а, и подкрепям а, предложението на комисията в неговите основни насоки. Има обаче някои елементи, които според мен а и според други колеги са малко по-спорни. И е добре да преминат през една малко по-фина настройка. По въпроса за определенето на акционерите, за идентифицирането на акционерите. Трябва да е по-лесно да се предава информация през веригата посредници. Всичко това е тясно свързано и с гласуването на акционерите. Трябва да дадем на акционерите онази роля, която следва да играят. Акционерите обаче, разбира се, често ем, се променят. Някои от тях може да са по-постоянни, но е, доста често това са хора, които просто инвестират в дадено дружество – И така, основната тема, по която работим сега е въпроса за прозрачността, институционалните инвеститори и състава на групите менеджери. Всичко това е означение във връзка с възнагражденията на директорите. Това е важна тема. Важно е да се избягват ситуации, в които дружествата очертават краткосрочни цели, но в крайна сметка се стига до липса на прозрачност, която води до проблеми за дружеството и до срив на доверието понякога. Има дружества, които са се озовавали в доста неприятно положение, след като са вземали решение за е, непропорционално високо възнаграждение за управляващите директори. И така. Може да се окаже, че дадено дружество се озовава в затруднено положение, а, Що се отнася за, до възнаграждението, тук говори не само за заплатата и за всички останали надбавки и бонуси, които менеджерите получават и много често се... И, по някой път се оказва, че има дружество в тежко положение, което плаща огромни възнаграждения на менеджерите. Липсата на прозрачност, особено що се отнася до сделките между свързани лица, е един от най-важните въпроси, кой, които трябва да обсъдим. И така, днешният дебат ще бъде много важен. И трябва да се има предвид, че темата е доста чувствителна и за нас е приоритетна. Разбира се, ем, обсъждали сме я и, и неформално с голяма част от гостите, които са тук днес, но тази първа част от дискусията ще бъде отлична възможност да представите пред нас своята оценка за ситуацията. Според мен е много важно тази директива да стане основен елемент от новия тип управление на дружества в Европа. И така, не само заинтересованите страни, но и акционерите трябва да получат заслушаното внимание и заслужената си роля. Техните права трябва да се зачитат. Важно е също така дейността на дружеството да бъде да се развива стабилно. И да има ясно разграничение между дейностите на дружеството и сделките между свързани лица трябва да се имат предвид евентуални спекулативни изделки, които не са свързани с основната дейност на дружеството. И така, ще спра до тук, за да дадем думата на експертите. Очаквам с нетърпение вашите изказвания, вашата оценка за сегашното положение и в края на заседанието ще направя няколко кратки извода за дебата. Благодаря много. Има петима високо уважавани експерти, които сме поканили тук днес, след обед, в Европейския парламент. И така, уважаеми приятели, вие наистина сте високо уважавани експерти, но независимо от това, тук в парламента имаме много строги ограничения за времето за изказване. И така, всеки от вас има само 10 минути. Моля ви, опитайте се да се впишете във времето. Давам думата на Кери Уоринг, управителен директор на ICGN. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, Казвам се Кери Уеринг, управителен директор на Международната мрежа за корпоративно управление. Аз тук днес съм съпътствана и от управителния директор Джордж Далас. Много се радвам, че можем да дадем своето становище за директивата. Нашата мрежа е създадена преди 20 години и целта ни е да се борим за правата на акционерите и за отговорностите на акционерите. Имаме 650 члена в 50 страни, управляваме на инвеститори, управляващи активи за над 18 трилиона американски долара. Нашата перспектива, гледната ни точка в този смисъл е а, а, покрива опита ни по целия свят. Занимаваме се с прозрачността, с възнаграждението, с транзакциите, с, с, с свързани с лица. За нас също така е много важно да има по-ефективна система за гласуване от чужди страни. Днес ще се занимая с следните важни въпроси. Първо, корпоративното управление и важната роля, която играят акционерите в ефектив... ефективното функциониране на капиталовите пазари. След това ще говоря за конкретните предложения за ангажирането на акционерите, на трето място е възнагражденията и на четвърто място по-ефективното гласуване през граница. Корпоративното управление е много важно за поддържането на доверието в бъдещето на европейските капиталови пазари. Доброто управление и отговорните акционери са насочени така, че управлението на риска да води до добри резултати, да отговаря на прозрачността и равнопоставеността на пазара, изисква се поддържане на правата на акционерите и развитие на прозрачността, която им е необходима, за да упражняват правата си по един отговорен, и разумен начин, като са добре информирани. Акционерите е, трябва да могат да изискват отчетност от дружествата за начина по който те управляват риска и по който контролират директорите си. Акционерите трябва да действат отговорно и да се борят за натрупване на дългосрочни ползи за развитието на съответното дружество. И точно за това се борим с принципите за корпоративно управление, които е, нашите членове одобриха. А, е, същевременно не смятаме, че е много е, е достатъчно ясно как могат да се измерват резултатите и е, в е, какви е, срокове. Нашите управленчески принципи настояват акционерите да имат ясен подход към ангажираността, който да надхвърля традиционните финансови фактори и да засяга и възможностите за диалог в социален план, екологичен план. Много от Другите акционерски мрежи по света се вдъхновяват от нашите принципи, които настояват на отговорността на инвеститорите. Много от нашите членове имат подобни заявки на своите веб страници. Също времено е важно да се подходи чрез основани на риска мерки, вземайки предвид и дела на съответния акционер. Що се отнася до до колективното ангажиране, много е важно в трансгранични ситуации да се има предвид, че инвеститорите от чужди страни много често разчитат на информация от колегите си на място. Приветстваме призивите да се постигне по-голяма прозрачност. Институционните инвеститори трябва да признаят своята отговорност да, се борят за дългосрочно натрупване на стойност за инвеститорите. Това е е свързано и с публикувания от нас мандат на глобалните инвеститори. През 2012 година публикувахме този документ, в който се говори за отговорността на менеджерите. менеджерите. Член 3G се говори за мандатите за инвестиции, но също времено ние се безпокоим, че разкриването на прекалено, че може да доведе до разкриване на прекалено много подробна информация. трябва да се работи в контекста на основни принципи за управлението на активите. Привесваме правата, очертани в член 9 и по-конкретно правото на акционерите да се да вземат позиция, що се отнася до възнаграждението на менеджерите, особено когато има планове за увеличение на възнаграждението. И акционерите не могат да изиграят своята роля, ако правата им са ограничени. Трябва да има възможност за гласуване по възнагражденията Нещо, което е, според нас ще доведе до по-голяма ангажираност на инвеститорите. И тук не говорим само за възнаграждението и за други важни фактори, като риска, стратегията и ефективността на управлението. Има електронни средства, които могат да направят на по-лесно упражняването на, на правата на акционерите. А, нещо, което може да помогне при е, случаи на блокиране на акции или необходимост за работа чрез опълнобождаване. Добре е да има ясни срокове, но трябва да се вземе предвид, че на някои пазари има нужда и от гъвкавост. Инвеститорите по-настоящем не винаги получават потвърждение че техните гласове са били подадени съгласно техните инструкции и че тези гласове са взети предвид от дружеството. И накрая, що се отнася до разходите, за нас е много важно да има пълна прозрачност за нивата на таксите, които се начисляват. С това приключвам коментарите си. Много се радвам, че имах възможност да се изкажа пред вас днес. Изготвила съм и писмен документ, в който коментирам всички предложения на новата директива и а, заедно с Нил Слема сме готови да отговорим на вашите въпроси. Благодаря. Thank you, madam. Uh, the second speaker... Благодаря, господин. Божо. Вторият оратор е, е Сузана Хан, генерален секретар на Организацията на европейските емитенти. Благодаря, господин председател. Както казахте, аз съм представител на европейските емитенти. Представляваме интересите на дружества, които се котират на фондовите борси. Като членове при нас има отделни дружества и национални асоциации. Нашата цел е да създадем регулаторна среда за набиране на капитал чрез борсите за целите на растежа. Само така борсите ще служат на интересите на крайните потребители, емитенти и инвеститори. Преди да коментирам отделните предложения в директивата, ще кажа няколко думи за регулаторният и економически контекст, в който се приема проектоакта. През последните 10 години имаше доста опити за регулиране на европейските нефинансови компании план за действие за корпоративното управление, имаше планове за действие по време на финансовата криза и имаше последствия върху корпоративното управление на емитентите. Едно нещо обаче беше пропуснато. Става с дума за прегледа на изпълнението на директивата за акционерите от 2007 година. уреждането на въпроса за независимите директори и ефекта от този проблем. Според нас ефекта, оценката на въздействието на комисията страда от недостатъка, че този аспект не е анализиран, което означава, че някои елементи в проектотекста не се радват на подкрепата на компаниите. И в този смисъл уредбата не е подходяща за стопанска дейност и Брюксел е далеч от интересите на бизнеса. Всички знаем, че Европа се нуждае от растеж и работни места. За тази цел има нужда от дружества, които работят ефективно, за което има нужда от стабилна регулаторна рамка, последно време обсъждаме въпроса за ролята на котираните дружества. Преди няколко години в Штатите имаше работна група, която установи, че онези компании, които се котират на борсата, увеличават двойно броя на своите служители. Същевременно през последните години, 15 години, се забелязва намаляване на броя на фирмите, котирани на борсата. А в момент изискването е по големина те да са два пъти по-големи, отколкото преди 15 години. В Европа дружествата смятат, че е много трудно да се мине през регистрация на фондовите борси и предпочитат продажба или някакъв друг вариант което означава, че а, разходите са сериозни и отнемат а, много време. Някои от а, предложенията в текста за акционерите може да а, помогнат а, за стимулиране на котирането на, на дружествата на борсата. На какъв пазар искаме да работим? пазар, който подкрепя разнообразието на, на, на различните форми и дружества и правата на акционерите. Предпочитаме не противопоставяне, а взаимно ангажиране в отношенията между директорите и акционерите. В различните държави членки има различни мнения за това каква може да бъде ролята на акционерите за доброто стопанско управление. В някои случаи смятаме, че не всички акционери разполагат с ресурси да анализират предложенията на директорския съвет и да гласуват за съответните предложения. По-конкретно за сделките са свързани. В предложението се дават права на акционерите по широк диапазон от такива сделки Може би има нужда от преглед от директорите, които не участват в съответната сделка, за да се види дали е на сделката изгодна за дружеството. Защото казах, акционерите нямат достатъчно време да анализират цялата тази информация, което води до забавяне и загуба на конкурентно способност спрямо други частни инвеститори. Предложенията като текст в момента са много широки и да не дават възможност за изключения. Специално за по-малките дружества, ефектът ще бъде много неблагоприятен на 5% пазарна капитализация 15 милиона ресурсите на малките дружества не позволяват да се мине, да се мине през една такава процедура. За възнаграждението предпочитаме подробностите за възнаграждението да се уредат от държавите членки. Какъв да бъде гласа? Предварителен, последващ, консултативен или задължителен? Европейското предложение трябва да постави акцента върху разкриването на информация. Колкото е по-подробен текста, толкова повече акционерите ще разчитат на съвети от консултанти. Миналата година, по време на конференция, организирана от Ирландското председателство, беше казано, че 80% от времето на инвеститорите отива за изпълнение на тези процедури и нямат време за подготовка на стратегия и за други дейности. Възможност за два гласа, един глас за политиката. Какво става с новите акционери, които влизат в дружеството? Как би трябвало да реагира съответното дружество? идентифицирането на акционерите. Подкрепяме искането да се търси идентифициране на, на акционерите. Не, <clears throat> предла, не приемаме текста на комисията, която предлага посредници за тази функция. Не бива Европейския съюз да въвежда един единствен механизъм като имаме предвид колко разнообразни са на формите на учредяване. Самата компания ще трябва да реши до каква степен на идентификация трябва да се стигне. Не сме съгласни с опт-аут вариантите или праговете, защото собствеността е пръсната сред много акционери. Пример. Едно германско дружество, ако трябва да се изпълни този прак от 1% от 175 000 акционери, тя трябва тази компания да поиска подробностите на 100 акционери. Накрая правото на дружеството да задържи дивидента Идентифицирането на акционерите е много важно, за да може е, да се работи заедно с акционерите е, по проблеми, като например сделки с свързани лица, за да разберат акционерите къде има проблеми. Накрая, за правата на акционерите работим активно, за да можем инвеститорите да упражняват своите права още от приемането на директивата през 2007 година. Имаме една специализирана група, която подготвя текстове с специални препоръки за корекция на действащата директива. Така че подкрепяме идеята за трансгранични права на акционерите. Големият проблем по-често е при посредниците, Дружеството публикува данните си е много по-рано, но пък акционерите ги получават 2-7 дни преди годишното събрание. Благодаря много. И е, третият ни оратор е госпожа Абигейл е, Харон, ръководител на Responsible Investment Engagement, Aviva Investors. Microphone, please. Благодаря ви много за любезната покана. Е, ще говоря от перспективата на инвеститорите. За мен е удоволствие да бъда тук. Идвам от дъждовен Лондон в дъждовен е, Брюксел. Е, ние представляваме големи пенсионни застрахователни компании от целия свят. Се занимаваме с управление на техните активи. В Европейския съюз работим в Испания, Франция, Италия, Полша Литва и Обединеното кралство. Разбира се. Аз а, работя, срещайки се с а, застрахователни а, а, компании и се занимавам с различните проблеми, които те а, е, изразява в най-различни области, като се започна от човешките права и се стигне до измененията в, в климата. Ние провеждаме общи срещи с нашите инвеститори, с представители на гражданското общество, така че ние водим точно този дебат, който водите е, и вие. А, ние подкрепихме а, работата по директивите в финансовата област, също така и в областта на борбата с измененията в климата. Що се отнася до трансграничния ангажимент на инвеститорите, институциите на Европейския съюз, според мен, играят много важна роля със своето законодателство. Аз а, приветствам а, а, инициативата на Жан-Клод Юнкер за създаването на Мститурски съюз, също така и усилията на а, заместник а, председателя на комисията, а, господин Тимерманс. А, виждането на Авива е а, следното. Ние трябва да се погрежим за бъдещите поколения и да защитим интересите на нашите инвеститори. Участвахме в множество конференции от началото на годината, посветени на тази тема. Споменах вече за наследството, което ще оставим на бъдещите поколени. Мисля, че Европейския съюз има много законодателни актове, които допълват тази инициатива, например Зелената книга за корпоративна социална отговорност. Не смятаме, че тази директива перспектива е необходима, но а, и искам ясно да заявя, че не изключително много подкрепяме а, на нейното приемане. Ние преживяхме много сривове на пазара и смятаме, че чрез тази директива ще се възстанови доверието в пазарите и ще се осигури едно по-устойчиво бъдеще на тези пазари а, в а, Европа. Усилията започнаха от 2008 а, е, година, е, защото до е, този момент всички се интересуваха единствено от своите краткосрочни печалби, без да държат сметка за дългосрочните тенденции. На това се дължи и големия брой провали на капиталовите пазари. Днес мисля да се спра на основните елементи от предложението, които не искаме да бъдат разводнени. Първо, подкрепяме разпоредбите относно идентифицирането на акционерите. Второ, подкрепяме прозрачността по веригата от инвеститорите. За нас е важно кои инвеститори поемат дългосрочни ангажименти, кои се ангажират с добросъвестно управление на активите. Когато работя с инвеститори, непрекъснато се срещам с едни и същи хора. Имаме нужда от повече и по-различни инвеститори. Това много ще промени картината. Така, например, с един от нашите инвеститори ние спряхме работата в Конго заради проблем с околната среда и устойчивостта. В медиите ще намерите много информация за други наши инвеститори. И третото, на което искам да се спра, е ангажимент, който поемат инвеститорите и ние изключително силно подкрепяме предложенията в тази директива. Що се отнася до нашия подход а, към социалните и екологичните въпроси, ангажимент на инвеститорите към тях трябва да има, защото те са важни. В заключение искам да кажа, че ние следим много внимателно работата, която се извършва в Брюксел. Ще се, ще се радвам да ми зададете въпроси, защото аз поддържам тесен контакт с нашите клиенти и знам какво е тяхното отношение. Освен това, тази политика трябва да бъде свързана с дългосрочната стратегия на предприятията. А, а, в противен случай аз бих гласувала против а, а, доклада за а, възнаграждението, ако имам такава възможност, защото така ще изпратим силен а, а, сигнал. Важно е да кажем две неща от нас нашите дейности във връзка с гласуването. Ние работим с нашите консултанти, които от своя страна работят с около 4000 фирми. Първо. Второ е наистина фрустриращо да се види колко малка е прозрачността. И най-лесното на нещо за мен би било да гласувам за е, всичко, което се предлага, но аз е, няма. Е, но това, което може да се направи е да се идентифицират акционерите, работещи по трансгранични проекти. Освен това, сделките са свързани лица. Това, което наблюдавахме в последно време, никак не ни харесва. А е много важно да се защитят от а, дребните а, акционери, от а, а, недобри сделки. Приемането на тази а, а, директива ще повиши значително доверието в европейските фирми. И в заключение ще кажа, че е изключително важно да постигнем прозрачност и отчетност по цялата верига от фирмите до крайния е, инвеститор. И тази директива прави решителна стъпка в тази, точ, в тази посока. Точно за това е, ние я е, подкрепяме. Подкрепяме не вече това да създаде по-добър режим за гласуване от страна на акционерите при трансгранични сътрудничества. Надявам се да, се, да съм успяла за тези 10 минути е, да ви убедя в е, правотата на нашата позиция да ви убедя в това, че директивата за защита на акционерите ще ни помогне, ще ни помогне да насърчим дългосрочните инвестиции, да подобрим тяхната възвръщаемост. Благодаря ви за възможността да направя това изложение. Ще ви представя подробен писън, писмен документ и сега очаквам с нетърпение дискусията. Thank you, madam, for your message. Благодаря ви много за това изказване. Сега ще чуем Жан Никола Капрас, директор на ISS Europe. Заповядайте. Thank you very much and uh, thank you also for the opportunity to present благодаря много, благодаря за тази възможност да представя и позицията на консултантите с пълномощието този следобед. Моите коментари представят позицията на ЕСС. Това е глобално дружество на консултантите с пълномощие, което работи и в Европа. Ние работим основно по инициативи и позиции, които са били подети от нашата професия през последните години. Коментирам основно член 3 под точка латинско И от проекта директивата, която се занимава с консултантите с пълномощия и смятам, че не е подходящо да коментирам по останалите точки. Първо, нека да поговорим малко за ролята на консултантите с пълномощия. Какво правим ние? Нашата роля е да помагаме на институционалните инвеститори да правят е, информирани, да вземат информирани решения как да гласуват. Да кажем, ако има общо събрание на акционерите и някой от нашите клиенти има желание да гласува, ние изготвяме доклад с конкретния независим анализ и препоръки за гласуването по съответната резолюция. Е, Редавно се случва да препоръчваме да се гласува против някои управленски предложения е, и е, особено когато има отрицателни мерки, като прекомерно възнаграждение, да кажем, или пък предложения, които могат да доведат до свръхконцентрация на власт на определени места в дружеството. И може би в тази връзка е добре да се каже, че този тип препоръки, които понякога правим, може би са и причината да има асоциации на емитенти, които лобират срещу нас. Ние като цяло приветстваме предложението на комисията да се увеличи прозрачността на нашата дейност. Същевременно обаче смятаме, че трябва да се постави под въпрос строгия подход на комисията. Както може би и знаете, през феврари 2013 година Европейския орган за ценни книжа и пажари препоръча нашият отрасъл да се саморегулира а, чрез етичен кодекс. Цитирам – органът за ценни книжа, и пазари не намери достатъчно доказателства, възоснова на които да може да се твърди, че има сривове на пазара във връзка с дейността на консултанти и пълномощия и начина по който те е, взаимодействат с инвеститорите и емитентите. Затова органът смята, че няма нужда от правно задължителни мерки. Точно това препоръчваме ние тук, защото а, заключението на Европейския орган бе извлечено от а, много подробен преглед на начина по който работи а, пазара и след а, широки публични консултации, при които по-малко от 6% от отговорите бяха в полза на задължително правни европейски регулаторни мерки. И така, Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръча председателят прекъсва оратора. Това ли е слайда, който искате да е на екрана? Четвърти слайд, така ли? Да, добре. И така, органът препоръчва саморегулиране и от тази препоръка на на шест организации на консултантите с полномощ пълномощия, включително и ние, се събрахме за да разработим кодекс, който бе публикуван през март 2014 година. Работим и по разработка на принципи на най-добра практика. И във връзка с доверието към този подход на саморегулиране, органа за ценни книжа и пазари пое отговорност да наблюдава начина по който се прилага този кодекс. И това ще стане от 2015 година натам. И така, необходимо ли е по-строго регулиране? Отговорът е не, тъй като, както казва органът за ценни книжа и пазари, не са установени сривове на пазара. От гледна точка на ползите, е, поставяме под въпрос дали е, тези мерки в директивата могат да доведат до допълнителни ползи, тъй като Всъщност, е, всички изисквания за прозрачност вече са включени и в принципите за най-добра практика и в е, декларациите за спазване, които следва да се изготвят от консултантите с правомощия. Същевременно обаче, ако се въведат такива задължително правни норми, ще се увеличат разходите за прилагане на изискванията. Необходимо ли е това, при положение, че прозрачността, прозрачността вече е на лице? Нека да спомена няколко примера за разходите. Ето, например, пълномощниците ще трябва да поемат разходите за постоянно наблюдение от страна на техния национален регулаторен орган, това ще изисква допълнително време и за менеджерите, и за определено звено, което се сгрижи за спазването, и за оперативните екипи. На второ място, разходите за наблюдение и контрол ще бъдат още по-високи за онези консултанти с правомощия, които работят в няколко държави членки, тъй като опасяваме се може да има нехармонизирано транспониране на директивата. В допълнение, а, предполага се там, където има конфликти, те да бъдат разкрити и пред клиентите, и пред съответното дружество. А, ние смятаме, че този тип неща трябва да се а, разкриват само пред клиентите, но не и пред трети страни. Това съвпада и с директивата за пазарите на финансови инструменти, както и с основните фидуциарни задължения. И така, това е нашето принципно възражение тук. А в допълнение към него трябва да се подчертае, че ако се въведат такива мерки, ще трябва да се модифицират изцяло оперативните процедури, и това ще се отрази и на разходите за информационни и комуникационни технологии и за управлението и контрол. Смятаме, че изчислението на допълнителните разходи всъщност е доста занижено в доклада за евентуалното въздействие. Виждам, че слайдовете работят вече. Безпокоя, безпокоим се, че този е, тип допълнителни разходи могат да доведат и до допълнителни вредни последици. Първо, разходите за консултантски услуги с пълномощия ще се увеличат, нещо, което ще направи по-скъпо наблюдението на, на инвестициите от страна на инвеститорите. Е, противно на основната цел на директивата всъщност. На второ място това ще се ще доведе до увеличаване на пречките пред навлизане на пазара. Трябва да се има предвид, че това са малки предприятия с максимум 50 служители в клон, в, в, в, държава в Европа. И освен това трябва да се има предвид, че това ще даде конкурентно предимство за тези съветници, които работят извън Европа. И накрая, на трето място, иронично е, може би, но регулаторните разходи ще се увеличат и за е, регулаторните органи на национално равнище. По някой път е, ще се наложи да се полагат големи усилия, за да се контролира работата на петима или дори двама служители. И така, това за нас е прекомерно регламентиране. След това а, и, има едно предложение съветите, консултациите да идват с някакъв вид гаранция. Но как може един съвет или становище да се гарантира? В крайна сметка говорим за една заплаха срещу е, свободата на словото. И така в заключение. Професията е, подкрепя инициативата на Европейската комисия за увеличение на прозрачността на работата на консултантите с пълномощия, но ние смятаме, че това вече е постигнато благодарение на саморегулирането, препоръчено от органа за ценни книжа и пазари, което е въведено тази година от нашата професия. И така, няма примери за срив на пазара. Шалда Монтескьо казва, не, онези закони, които не са нужни, всъщност отслабват действието на нужните закони. И така, има ли нужда от строги регулаторни мерки? Нашата позиция е не. По-скоро в директивата трябва да се е, направи препратка към принципите за добра практика и към задължението консултантите с пълномощия да разкриват начина по който те прилагат тези принципи, без да има задължително правни изисквания. Благодаря, това е позицията на консултантите с пълномощия, която исках да представя тук днес след обед. Разработил съм и по-подробен документ, който е на разположение на секретарията на Юри. Благодаря. And, uh... Благодаря за ясното изложение. Накрая професор Лутгард Ван Денбергер, шеф на, на Комитета за политика в Екода Губерна. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да представя позицията на Европейската конфедерация на асоциациите на директорите. Ще използвам тези 10 минути да ви представя нашето мнение за текста на директивата за правата на акционерите. Първо ще ви благодаря, че обръщате внимание на такъв важен елемент в корпоративното управление. Имаше доста промени в правилника, които засегнаха директорските съвети. Напълно сме съгласни и подкрепяме диагнозата и поставените цели – Имам предвид е, думите на господин Коферати, е, който каза, че нашата цел е да дадем ново начало на европейското корпоративно управление. времено мисля, че могат да бъдат е, зададени сериозни въпроси за предложените терапии и дали те ще имат търсения резултат. Директивата иска да подобри корпоративното управление. Това е посочено в преамбюла, като поставя ударение върху правата и бих добавила задълженията на акционерите. Същевременно в директивата се прехвърлят част от ключовите решения и правомощия навън от съветите на директорите. Ако има недоверие към тези съвети, нека да видим как да подобрим тяхното функциониране, а не да засилваме правата на акционерите. Дали препоръките, които се правят, ще работят на практика. Препоръките да отговарят на голямото разнообразие на акционерите. В момента има две организации, които представляват институционалните инвеститори, но това не са мнозинството от акционери в Европа. Ако погледнете застрахователните компании, това са институционните инвеститори с дългосрочни планове и пенсионните фондове, тяхната собственост през 2012 година спадна от 25 до 8%. Разнообразието сред акционерите е много голямо. На следващо място трябва да видим как да премахнем бариерите пред сега действащият модел за контрол на акции от страна на акционерите. Великобритания е пример на, на разпръснат акционерен състав. И този модел постепенно се възприема в цяла Европа. Активните акционери, като Авива, която беше представена тук, те не представляват мнозинството от акционерите в Европа а пък индексионните фондове имат интерес от тези инвестиции. Какво може да се подобри? Трябва да се обърне внимание върху задълженията на акционерите и прозрачността в тази част. Трябва да има и стимули за активно наблюдение и контрол. И да се дадат права на акционерите да предлагат и да уволняват директори. Какво е второто предизвикателство? Пасивни акционери, на които са много разпръснати, тяхната ориентираност е най-вече краткосрочна. Накрая на годината говорим с акционери, които са имали акции не повече от 5-6 месеца. Тези неща не са отразени в текста на новата директива. Трябва да помислим какви стимули да дадем на инвеститорите да упражняват своите задължения. Но не забравяйте, че моделът се базира над сделки а не на, на дългосрочен мониторинг. Ако моделът е такъв, всички недостатъци остават на лице. Съгласни сме с това, че трябва да има повече задължения на онези, които управляват активите и за консултантите с пълномощно. Великата като цяло е много сложна. Това обаче не е взето предвид. Рецептите, които се предлагат, не са подходящи. Гледа се най-вече от гледна точка на институционалните инвеститори. Въпросът след подобни разпоредби е кой ще контролира и наблюдава онези, които извършват мониторинг. Едва ли пенсионерите ще могат да контролират пенсионните фондове? Важното са активните акционери от институционалните инвеститори Не бива да пренебрегваме още едно затруднение. В доста държави действат модела с контролираните акции. Контролният дял не намалява възможността за наблюдение и контрол. Добре е да се гледа по цялата верига, напред и назад, вместо да се дават повече права на акционерите. Какво може да се подобри за контрол чрез акции? Трябва да има повече независимост на директорите в съвета на директорите. Тази сфера малко се пренебрегва. В плана за действие е с средносрочен приоритет управлението на групите. Сделките с свързани лица са взети предвид, както каза колегата преди мен. Ще говоря малко повече за втората част, защото искаме управителните съвети да действат по-ефективно. Значи, не става въпрос единствено за активно наблюдение и контрол от акционерите. Добре е да дадем възможност на управителните съвети да действат по-самостоятелно и да насочим вниманието на дружествата към дългосрочния план включително и корпоративната социална отговорност. Акционерите са само един елемент от целия процес за наблюдение и контрол. Съветът на директорите имат правно задължение да отчитат корпоративния интерес на първо място. Няма такова задължение за акционерите. Ако те продават с къси транзакции, не се интересуват от дългосрочните стратегии. Ако съветът действа по-активно, резултатите ще са по-добри, защото единствено съветът на директорите познава състоянието на компанията. Трябва да дадем възможност на тези съвети да действат по-ефективно. В заключение, има нужда от три елемента. Професионални директори, а не старите приятели, за да се докаже пред акционерите, че предложението на борда отговаря на цялостната стратегия. Решенията трябва да се вземат самостоятелно. Ще трябва да се дадат повече права и на миноритарните акционери. Основният въпрос за нашата организация е как да работи по-добре управителния съвет, а не правата на акционерите. Благодаря, госпожо. Така, стигнахме до въпроси от депутатите към поканените гости. Вървим с, с, с закъснение 10-15 минути, така че моля ви, бъдете кратки в изказванията. Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Надявам се, че няма да съм единствения, който ще се изкаже, защото това е важен въпрос, свързан с създаването на богатство в европейс... на европейски континент. Темата бе засегната от множество от ораторите. Във връзка с казаното от госпожа Вандерберге, трябва да се има предвид какво е едно дружество. Има капитал, инвестиции, Капиталът обаче е, не е само за инвестиране, има и капитал за управление на възнаграждението на служителите, който също трябва да се разпределя от менеджерите. И така има множество инвестиции в едно а, инвестиционно дружество. Като цяло а, има инвестиционен капитал, който като цяло добре се определя в Европа. След това има а, капитал за е, човешките ресурси и има възможности менедж, менеджерите да вземат решение за промени в капитала за възнагражденията. И в тази връзка, госпожа Вандерберге, смятате ли, че е необходимо да влезе е, в сила по, по ясно право в тази област. Необходимо е нещата да са ясно формулирани и да са възможно най-опростени. Обаче въпросът е, че да, искаме а, яснота, обаче а, не се включват всички елементи на мерки мерките за увеличаване на, на прозрачността. Благодаря. Ще чуем и останалите колеги и след това ще имате възможност да отговорите госпожа Хаутала. Много ви благодаря за избора на ораторите, е, защото те са интересни и застъпват, е, дори бих казала, противоречиви гледни точки. Бих Искам да разбера от първите трима оратори нещо във връзка с последната презентация, която говори за бордовете. Какво мислят те по този въпрос? И втория ми въпрос е какво а, мислите за казаното от госпожа а, Херон. Какво а, според вас трябва да се направи за постигането на прозрачност и отчетност? Благодаря. Не виждам други желащи да зададат въпроси. За това ще помоля нашите гости да отговорят на така поставените въпроси. Okay. Uh, Благодаря много за въпроса. Мисля, че засегнахте един много важен въпрос. Uh, по който Франция е водеща. Франция има различни модели за включване на различните страни в корпоративното управление. Нещата съществуват в подобна форма в Германия и в Холандия, така наречени в Германия Митбestimmung. В за големите компании е, съществуват възможности е, за включване на работещите е, в ръководството на предприятието, в бордовете. Тези представители няма нужда да бъдат членове на профсъюзите, нито да бъдат от страна на самите работници, което осигурява една независимост, тъй като ако имате представител на някоя от организациите, неговото мнение винаги ще бъде повлияно. Тоест, важно е да имате представители, които да бъдат и независими. Те Разбира се, че може да имате и представители на работещите, но те ще гледат нещата от по-социална перспектива, а не толкова от финансова. Благодаря. Аз мога ли да изтъкнах, че някои от цифрите не бяха коректни. Преди 22 е, години създадохме един комитет, е, който създаде един е, е, кодекс, уреждащ въпросите на е, корпоративната социална отговорност. съществува изобилие от а, не, такива а, кодекси. В момента има около 12 такива кодекса в света, кодекси, които показват, че инвеститорите се отнасят доста по-сериозно към своята отговорност, което не означава, че бордовете на първо място се грижат само за успеха на своята фирма, когато ние приемахме нашия кодекс в Амстердам. Това стана след дълга и усилена работа в този кодекс. Се съдържат също така и отговорностите на инвеститорите, защото ние осъзнахме, че бордовете и инвеститорите носят съвместна отговорност за дългосрочния успех на фирмите. Благодаря, госпожо. Сега да имате аз исках да отговоря на въпроса, свързан с отговорността на и ролята на бордовете. Това е един от въпросите, който проучвам в момента за един от моите от неизпълнителните директори на една от фирмите, които членват при нас. Смятам, че е, имаме нужда от е, по-добър диалог с е, директорите. Преди 8 години се задавахме въпроси, свързване с е, аудита е, и корупцията. Те е, гледаха като зайче заслепено с е, фаровата на колата и проявяваха неразбиране. Фирмите са все още се изненадват, когато говорим по въпроси, е, свързани с околната среда и социалната е, отговорност. И компаниите се изненадват, когато искаме специални срещи по тези въпроси, затова използваме годишните е, срещи. И последния оратор – Само да кажа и аз няколко думи за ролята на борда. Това, което Абигел каза за обучението, е съществува опасност да се фокусираме само върху законодателството и създаването на някакви правила. А, а за бордовете е важно да имат правилно поведение, което не винаги може да се разпише в кодекси, може да се постигне чрез обучение. При тази конкретна а, директива може да се предвидят повече възможности за подкрепа на бордовете и затова искаме да ви помолим да се включат допълнителни разпоредби в тази посока председателя. Изчерпахме въпросите. Сега ще дам думата на господин Коферати. Мистер Коферати. Благодаря, господин председател. А не, извинете, господин Кавада иска думата. Извинете, господин Коферати. Благодаря много. Искам тук при всички да кажа на госпожа Вандерберге и на нейните колеги, които доста добре очертаха проблема. Казахте, Франция е за пример. аз съм тук като европейца, не непременно като французи, но трябва да ви уверя, че Франция съвсем не е най-добрият модел. Има какво да се подобри в управлението на големите дружества в Европа. И а, е, има три основни елемента във Франция, които не се намира в Германия, например. Първото затруднение е следното. Инвеститорите често не са добре контролирани е, в своята инвеститорска дейност и е, много често търсят краткосрочни е, печалби. Да кажем, някой има 3% в една световна фирма, иска да ги продаде, защото парите му трябват за нещо. В крайна сметка така функционира този пазар. Той функционира въз основа на краткосрочните ползи за инвеститорите. Затова трябва да се насърчи съсредоточаването върху поне средносрочния е, интерес на дружеството. А, имаме такива принципи във Франция. След това, администраторите на е, най-големите дружества, най-големите 20-30 инвестиционни дружества, трябва да се каже, че е, е, работят в повече от едно от тези дружества. Поне 20 от е, тези генерални директори са в повече от едно дружество. Тоест всички тези дружества са прекалено взаимосвързани. Няма независимост. Това е опасно. И на трето място, още нещо, което не функционира добре във Франция, Самият аз съм управлявал множество а, а, дружества, публична частна собственост. И а, има твърде често много идеологични а, съображения при работата с синдикатите, които не винаги са добри за дружеството. Администраторите са назначени от, назначени от инвеститорите, но тяхната цел не е само да се възвръща инвестирания капитал, но и да се развива дружеството добре напред. За сравнение, семейния капитализъм в Германия е много по-насочен към дългосрочни резултати. Госпожа Вандерберги. Във връзка с казаното от вас по отношение на възприятията, може би е, не съм се изказвала много точно. Казах, че Франция е пример, но пример, що се отнася до капитала за човешките ресурси, по-конкретно. Е, на други места в Европа няма други такива примери, толкова добри. След това, при контролирането на акционерите, аз на тази тема нямаше как да се спра достатъчно широко, но е ясно, че когато има семейни предприятия, тези инвеститори а, са много по-постоянни. И ако искате а, редовно наблюдение, именно такива инвеститори е, наблюдават наистина ангажирано дейността на съответните дружества, в които те инвестират и е, тези дружества, между другото, имат най-голяма вероятност да постигнат дългосрочен успех. Благодаря, господин Коферати. Има думата за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Ами какво да кажа, доста различни е, гледни точки бяха представени тук днес след обед. Нека да се спра на някои от повдигнатите теми. Е, разбира се, е, реалното заключение на този дебат ще е при гласуването следващия март. И все пак, съвсем накратко, няколко от елементите, които бяха повдигнати. Извинявам се първо на участниците, ако в прекалено голяма степен обобщавам нещата. Но има проблем, който директивата няма да разреши. Това е проблема повдигнат от господин Кавада. А именно ролята на служителите, на човешките ресурси в дружеството. Може би това е тема, която трябва да се разгледа в по-нататъчните мерки за корпоративното управление различни европейски дружества има ем, страни и има различни решения по въпроса. Най- висока позиция на включване на служителите е, когато те са представени в надзорния съвет. Но трябва да се има предвид, че те са най-изложени на последиците от евентуални сътруд... затруднения и сътресения за дружеството. Е, те са първите, които плащат цената на лоши резултати на дружеството. И така, бе много полезно всичко, което чухме днес. Но също времено трябва да се има предвид, че има разлика между теоретичните твърдения и практиката. Управителните съвети на дружествата приемат процедури за корпоративна социална отговорност, но това, което се прави на практика, е съвсем различно. Виждали сме това нееднократно. Виждали сме го толкова а, често. А, дружества е с а, отлична документация, която обаче съдържа процедури, които изобщо не се спазват. И в крайна сметка репутацията на тези дружества се подкопава. Особено, що се отнася до защитата на околната среда. И така. Честно казано, според мен е, е необходимо да има процедури, които гарантират и права, но и контрол и прозрачност. Не трябва да се боим от наказанията и санкциите. Тяхната цел е да имат възпиращ ефект. Да се отразят на поведението в съответното дружество. И така, мисля, че е добре да се опитаме да намерим по-балансиран подход тук. Разбира се, пазарът не винаги се движи в правилната посока. Това, което виждаме през последните години в Европа, всъщност е точно противоположното. И трябва да намерим равновесието тук. Необходими са ни строги правила, необходими са ни подходящи наказания и ако комисията предлага текст, то е защото тя си дава сметка, че по-настоящем нещата не са добре организирани. Вярно, че в различните държави членки нещата се регулират, регламентират различно, но всъщност поради кризата се увеличава лошото поведение на пазара и много от дружествата намаляват възможностите за участие не само на служителите, но и на акционерите. Именно за това са ни необходими съответните правила, които да насърчават прилагането на най-добрата практика в областта. Но какви точно да са тези правила? Как да изберем най-подходящите, без да се озоваваме в ситуация, в която да няма каквито и да било правила? И така много внимателно изслушах, изслужах казаното от всички днес и честно казано доста съм обезпокоен. Казва се по-добре да няма твърди правила, но според мен най-важното е да се намери е, възможно най-широко съгласие тук и затова е добре да обсъдим всичко много внимателно и да видим в крайна сметка какви са а, причините, поради които комисията взела решение да представи тази директива. И така, благодаря, очаквам да си сътрудничим добре thank once more. Благодаря. Благодаря на петимата гости. Благодаря, че се отзовахте на поканата. Благодаря и на останалите колеги за това, че присъствахте на това важно изслушване. Ladies and gentlemen, there is another meeting here, please. Госпожи и господа, ще има още едно заседание в тази зала, моля ви. Okay, ladies and gentlemen, we can continue our... И така, госпожи и господа, можем да продължим заседанието. Искам да помоля всички, които не са на заседанието, да напуснат залата. Thank you for taking seats. Моля, заемете местата си. Продължаваме с точка 13, която е обмен 300. Обмен на мнение за едноличните дружества с ограничена отговорност. Ще дам думата на господин Де Грандес Паскуало, нашия докладчик. Sí, presidente. Eh, me gustaría plantear una cuestión de orden que no es благодаря, господин председател. За първи път провеждаме обмен на мнения по тази тема. Сега ще взема думата аз, след това предполагам и докладчикът ще се изкаже. Ако ви имате друго предложение, е, съгласен съм с вас. Няма проблем, казва председателя. Ще дам думата на комисията. Um, uh, Благодаря, господин председател. Да, ето сега вече на екрана се вижда текста. Um, Добър ден на всички. Аз съм шеф на екипа за дружествено право в Генерална дирекция правосъдие. В началото ще дам контекста на предложението. 98% от всички предприятия са малки и средни. Само 2% от тях е, действат е, трансгранично и създават е, дружества в чужбина. Според нас тези 2% са много малко, прекалено малко. Има потенциал за по-добър процент да се учредяват повече дружества и да използваме потенциал на вътрешния пазар. В един период, в който искаме растеж и работни места, трябва да насърчим предприемаческия дух в Европа и по-специално създаването на дружества от млади хора. Както виждате, изоставаме от основните си конкуренти е, темпото на създаване на такива дружества в Европа е много по-бавно в сравнение с други региони в света. Така че трябва да подпомогнем създаването на тези дружества, което е особено важно в дигиталната епоха. Сделките и договорите се изключват в интернет, парите се прехвърлят по интернет и всичко е вързано с търговските регистри. И е трудно в една такава дигитална епоха да си представим, че не е възможно в цяла Европа да се учредяват дружества онлайн. Марката Круз имаше среща с млади предприемачи и ги попита какво да се направи да се засили предприемачеството и иновациите в Европа. Една от препоръките беше да се възможност за създаване на дружества с с минимален капитал и еднакви изисквания в Европа, за да могат инвестициите да минават от една държава към друга. Как да се справим с тези предизвикателства? Единият вариант е да не се правим нищо. Статуквото остава и така няма да създадем повече растеж и работни места. Има възможност да се хармонизират много изисквания за всички на дружества с ограничена отговорност, но това е много трудно, като се имат предвид правните традиции и дружественото право в държавите членки. Затова решихме, че един от най-добрите начини да се преодолеят трудностите е да се предложи еднолично дружество. Целта е да се използва потенциалът на единият пазар, да се улесни на трансграничната търговия. Какво предлага нашия текст? Предлага основните норми за учредяване на дружество, общо име, на общ устав, нисък минимален капитал, общи правила за защита на кредиторите и общи правила за управление. Всъщност даваме възможност за държавите членки да интегрират едноличното дружество в националното дружествено право по начина, по който преценят като една форма или заедно с останалите форми. Даваме възможности на предприемачите да използват този вариант – ако преценят, че това е така е по изгодно. Ето така изглежда малкото и средно предприятие, дружество с ограничена отговорност, създадено в една държава и след това дъщерно предприятие в друга държава членка, което може да се направи по общите нормативи в момента. Това опасност ли е или, или възможност? Чухме доста коментари за това, че нашите предложения вървят към провал но всъщност опростяваме на различните форми на учредяване. В повечето държави е възможно да се регистрира онлайн. Има минимален капитал за регистрация. Това са общите моменти в Европа. Няколко държави и членки, както виждате, дават е, лесна възможност за учредяване на дружество. Има е, съответни гаранции около учредяването. Ниският е, минимален капитал е обща характерна черта. Същото може да се каже за електронното регистриране на тази възможност на лице в 28 държави членки и тези регистри ще бъдат свързани помежду си. Има вече електронен формуляр за подаване на данни към регистъра. Ето тук се вижда, че има възможност за регистрация онлайн. Това в държави членки. Има и някои изключения, които тук са показани в червено. Какво може да се направи чрез едноличното дружество по линия на регистрацията? Предполага се, че ще се прилагат националните разпоредби за проверката на идентичност за да се даде възможност за учредяване чрез интернет, без да се присъства на място. Самата организация на регистрацията обаче остава на преценка на държавата членка. Съответният орган за регистрация може да бъде нотариус или точка за контакти, която е свързана с дружествения регистр. Основателят така разполага с инструмент по лесен начин да създаде дружество и то в друга държава членка. Ето как би могъл да изглежда механизма. Регистрация, след това общ устав, и трябва да има връзка с регистра... регистрите във всички държави членки. Но не грешете тук. Регистрацията е съгласно националното право там. Не може да се регистрирате в една държава членка и след това с едно штракване да се установите във всички останали защото регистрите са различни. Това е инструмент, който помага да се излезе в чужбина и да се създаде дружество там. И то по един прост и лесен начин. Имаше доста дискусии за разделението на регистрите. Технически трябва да се приемат седалищата на дружествата. Са напускащите дружества въпросът се решава съгласно националното право. В Германия има разлика между регистрираното седалище и централата. По този начин участието на работниците в борда се урежда от националното право. Има и други елементи, които се уреждат по това право. Дали а, една такава регистрация ще работи на практика? Това са националните механизми. Ние не създаваме нов механизъм. И за това не сме записали специални разпоредби за прехвърлянето на централата в друга държава членка. дружествата, които са само почтенска котия, фиктивните дружества. Няма доказателство, че има връзка между лекотата на създаване, на учредяване на дружества и самонаетостта. Има някои държави, където учредяването е лесно, в други е по-трудно и няма връзка с самозаетостта. Комисията подкрепя всичко, което се прави срещу злоупотребите. В никакъв случай не искаме по този начин да се създават фиктивни дружества и да се претендира фалшива самонаетост. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията. Господин Тегрантес иска да продължи. Sí, gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия. Искам да благодаря за оказалия, за оказания политически натиск. А, има и други е, е, а, а, политически а, е, прецеденти. Думите, които бяха казани от комисията, показват, че съществува политическа воля за провеждане, за завършване на този проект. Надявам се, че краят ще бъде добър и че предишните проекти, които не доведоха до успех, доведоха до разочарование заради това, че бяха оттеглени. Що се отнася до едноличните дружества с ограничена отговорност, това са дериватни дружества, върху които трябва да бъде упражняван качествен контрол. И те трябва да се различават от другите капиталови дружества. Вече е правен опит за създаването на такива дружества. Ние знаем, че трябва да се работи върху консенсусно решение, защото хармонизирането на разпоредбите трябва да върви ръка за ръка с спазването на принципа на субсидиарност. Днес а, правим първоначална размяна на мнения. размяната на мнения трябва да продължи, за да постигнем а, някакъв а, а, резултат а, в полза на малките и средни предприятия. Хар... Да създадем един хармонизиран пазар, на който малките и средни предприятия да могат да работят с намалени административни разходи. В цифровата ера това трябва да бъде приоритет за нас и за Европейската комисия. Не бива да забравяме, че в Европейския съюз има различни модели и различни системи. Тук става дума за това да уловим духа на времето и да дадем а, съответните гаранции. Бих искал, тъй като това е първоначалната размяна на мнение, да изслушам колегите. Аз разговарях и с представителя на сектора, имам и дъл... опит в политиката и, и знам, че задължително трябва да изслушаме засегнатите, за да улесним действително живота на малките и средни предприятия, а не обратното. Съществуват някои разпоредби, които са спорни, по други има консенсус. Аз смятам, че заедно с гражданското общество и политическите кръгове дискусиите трябва да продължат, за да се премахнат пречките, които ни спъват също така е много важна системата за електронна идентификация. Трябва да се реши въпроса за основното седалище на тези фирми. Освен това в някои страни членки е, трябва да е, има определени гаранции при несъстоятелност, определени правила да са спазени при разпределението на печалбата. Това са все много важни теми. И накрая, господин председател, искам да подчертая, че тези дружества, еднолични дружества СУП, е, ще могат да съжителстват и с други е, форми. Тези дружества ще носят европейски печат и по този начин ще създадем нещо допълнително, което наистина да е добро на европейско Ще Смятам, че това ще бъде най-добрия модел. Ще продължа да работя. С нетърпение очаквам мнението на всички колеги депутати, а също така и на представителите на гражданското общество. Надявам се, че когато изслушаме всички, вземем предвид техните мнения, ще достигнем до, до добро решение. Надявам се, че ще намерим начин за хармонизиране. Благодаря. Госпожа Регнер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също с нетърпение очаквам предстоящото ни сътрудничество, въпреки че съм убедена, че дискусията ще бъде разгорещена. Не искам да крия че е, ние, е, според мен, ние, Европейския парламент, трябва да отхвърлим това предложение. Казвам го съвсем открито и ще се обоснува защо. Първо, по целите. Целите са чудесни, няма какво да се каже срещу тях. Е, разбира се, че е много важно да завършим изграждането на е, един вътрешен пазар. Разбира се, че е важно е, да дадем е, е, на фирмите възможност да работят без допълнителни осложнения. Е, да, обаче и най-добрите цели не са застрашени от провал, а предпоставки за провал съществуват. Целта да се създаде чрез тази форма заетост и по този начин да се насърчи растежа. Тази цел сама по себе си е добра, но мисля, че е цинично в държавите, в които има висока безработица и то най-вече младежка безработица, да се изхожда от това, че економиката ще започне да е, цъфти, когато дадем възможност на младите хора да създават такива фирми. Само с една нова форма на учредяване на фирма това няма да стане. Ще започна с генезиса на това предложение. През 2012-2013 година се проведоха общи консултации по дружествено право онлайн е, тези консултации са чудесни. Е, а, обаче в тях бяха включени най-вече представители на бизнес средите. Гражданското общество имаше възможност да участва в онлайн дискусията, но не и в дискусията на експертите. За мен това е много жалко а, а, и това доведе до там в крайна сметка, че се провали предложението на комисия комисията. И Европейското частно дружество беше убито, така да се каже, от съвета през следващите седмици и месеци ще имаме възможност да говорим подробно, но сега а, искам да кажа, че трябва да се направи разграничение между темите за устава и седалището на фирмата. До сега непрекъснато сме се опитвали да го правим, вие сам казахте. В различните европейски страни системите са различни по известни на всички причини. А, непрекъснато повтаряме, че ще се борим с данъчните е, измами а, и за да можем да се борим с тях, трябва да направим така, а, че седалището по устав, действителното седалище е, на е, фирмата, да са на едно и също място защото това благоприятства за обикалянето на националните данъчни разпоредби и така нататък. Друг проблем са правата на работниците за участие в решенията на фирмата. Няма сега да навлизам в подробности ще имаме възможност да го направим, но е важно да се погрижим а, а, не, не, не просто да кажем, че каквото е заложено в националните разпоредби, така или иначе ще се запази. Трябва да направим така, че да се доразвият тези права. Това ми напомня на дискусията по директивата за услугите, където се направи опит да се създадат някакви паралелни структури и, и в крайна сметка е, ще спечелят по-ефтините проекти, по-ефтините възможности, а не тези, които са най-добри за работещите. Имам също така и проблем с правното основание, е, защото става дума за това е, постепенно и стъпка по стъпка да се отмерят ограниченията по отношение на седалището, защото за момента съществуват много разпоредби с новото предложение, те ще бъдат обърнати на 180 градуса. Съжалявам, че да правя толкова дълго изказване. Надявам се за в бъдеще да не ми се налага. Обаче има толкова много проблеми, свързани с това предложение, че е важно да ги спомена всички. примерно въпроса за това как могат да бъдат защитени кредиторите и потребителите. Това е въпрос свързан с седалището. Ще имаме в крайна сметка 28 различни еднолични дружества SUP, които ще спазват различни национални разпоредби. Знаем, че на европейско равнище сме подготвили и работим върху регистър на предприятията, но няма ли да бъде добре, ако преди да стартираме тази нова форма, имаме единен регистър, но нямаме за момента такъв. След като нямаме такъв регистър, ще започнем да си играем на котка и мишка с националните органи. Ако това еднолично дружество SUP се е, осъществува формата, която сега се предлага. Искам да спомена също така и въпроса за минималния стартов е, капитал. Каза, каза се едно евро. Националният законодател не може да задължи предприятието а, е, да а, а, формира резерви. Искам да напомня още веднъж какво ще си помислят потребителите за една такава фирма, как ще бъдат защитени кредиторите. Е, мога да спомена още едно последно нещо, за да не ставам отекчителна а, а именно липсващите разпоредби относно формата. А, това е в пълно противоречие с усилите на комисията за борбата също изпирането на пари. Мисля, че трябва да заложим някакви изисквания към формата, а интересите на а, участниците, а, те са също не са взети предвид в предложението на комисията. Така че за момента, според мен, може да се каже следното. Идеята е страхотна. На пръв поглед сме на път да създадем нещо чудесно, но ако се вгледаме в подробностите, ще видим, че цялата тази история съдържа много проблеми за кредиторите, за потребителите, но също е така и за унези, които вече има дружество с ограничения ограничена отговорност съгласно националното право на държавата, в която работят. А, а, в крайна сметка също а, ще дадем по този начин и възможност и на големи фирми да работят като такива дружества SUP. Благодаря ви, госпожо, за ясното и брутално изказване. Господин Радев. Господин председател, уважаеми колеги, Различията в националните законодателства, в частност разликите в дружественото право, липсата на доверие в чуждестранните дружества след клиентите и бизнес партньорите са само част от причините, които ограничават броя на малките и средни предприятия, инвестиращи в чужбина. С цел да преодолеят липсата на доверие, те често създават дъщерни дружества в други държави членки, но това води до допълнителни разходи едноличното дружество представлява дружествена форма, която има потенциала да отговори на потребностите на малките и средните предприятия, както и да улесни достъпа им до единния европейски пазар. Вярвам, че упростената процедура по учредяването, гъвкавостта и достъпността на новата дружествена форма ще предизвика засилен интерес от страна на бъдещите учредители – и те ще са предпоставки за насърчаване свободата на установяване при създаване на дъщерни дружества и ще доведат до намаляване на административната тежест при развиването на стопанска дейност в Европейския съюз. Що се касае до онлайн регистрацията на дружествата, трябва да сме много внимателни относно условията, при които се извършва тя. Тази процедура трябва да бъде добре контролирана от една страна заради гарантирането на защитата на личните данни и от друга страна за предотвратяване на риска от измами. Също така липсата на трансграничен елемент при създаване на дружеството може да доведе до объркване сред гражданите, тъй като ще доведе до въвеждане на втора нова успоредна национал... националната дружествена форма, уреждаща статута на едноличните дружества с ограничена отговорност подкрепям предложената от комисията двойна защита на кредиторите чрез проверка на счетоводния баланс на едноличното дружество и предоставяне на декларация за неплатежоспособност но мисля че се нуждаем от повече яснота и по голяма прецизност на регистрацията на дружеството като цяло. благодаря ви. Uh, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря, както каза председателят на комисията. Нека да се вслушаме. Нека той да се вслуша в моето изказване по точка 31. Господин председател, аз противопоставям на идеята за създаване на едино, еднолично с дружество. Това противоречи на, на, на един от членовете, член 50 в договора. Става дума за действия, които не са предвидени по договора има едно решение на Европейския съд. основния състав на съда от 2 май 2006 година. Там се споменава една от разпоредбите, както бяхме претендирали ние тук в нашия парламент член 352 и в това решение се разглеждат няколко хипотези, подобни на това, което обсъждаме днес. Една обща форма, еднолично дружество за цяла Европа по член 352. Втората хипотеза е национален подход и хармонизация но в случая говорим за нова юридическа фигура, което естествено се отразява върху действието на член 352. Гъвкавостта е предимство, но леснотата, която въвеждаме, не води до хубави резултати. Еднолично дружество – Създава се фирма чрез е, електроден формуляр, без е, това лице да присъства на място, без възможност е, да се проверят негови данни. Проверката не е достатъчно добра. Минималният капитал, който се предвижда, е нищожен. Решенията в такова дружество се взимат еднолично, без общо събрание. Всъщност това всъщност утре върху цялата философия на дружеството с ограничена отговорност. Третият въпрос е седалището на установяване и седалището по стопанска дейност Фигурата е много лесна за а, и от тук се създават много затруднения по линия на контрола от страна на държавата, спазването на националните разпоредби за дружественото право, социалния дъмпинг, фискалните измами. Възможно е така да се създава фиктивна самонаетост. Thank you, Mrs. Jutland. Благодаря, госпожа Ютланд. Thank you, Mr. Chairman. Much has already... Благодаря, господин председател. Вече бяха казани доста неща по темата, но тук трябва да кажа, че съм съгласна с госпожа Регнер, която изразява известни безпокойства по това предложение. Да се създаде възможност за европейска, Европейски правен институт на дружество или на а, асоциация. Това вече е, е предлагано. Въпросът е обаче, че това не трябва да става за сметка на социалните и синдикални права. Както и на трудовите права. Целта е тук не е да се улесни свободата на движение. Всъщност предложението няма да улесни свободата на движение. Напротив, ще създаде отлични условия недобросъвестните фирми да имат възможност да избягват да прилагането на, на националното право, особено що се отнася до данъчното облагане. Може да има едно дружество, регистрирано в една държава членка, което предлага услуги в друга. Това е отличен повод да се създадат дружества, които са просто почтенска котия. Е, тоест, е, има прекрасна възможност да се търси регистрация в е, онази държава членка, където данъчното облагане е най-изгодно, където ам, разпоредбите са най-изгодни, където социалните правила са най-изгодни, това ще създаде само, не само нелоялна конкуренция, но а, на практика ще насръчи една надпревара към а, все по-низки условия. А, доста се безпокоя от евентуалните последици тук, защото всъщност това ще насърчи една неустойчива и безотговорна свобода на движение. А вече имаме проблеми с социалния дъмпинг и в отраслите на строителството, и в отраслите на транспорта, и в отраслите на и в отрасла на авиацията, така че няма нужда да наливаме е, допълнително масло в огъня. Надявам се, че ще бъде много а, остри по тези теми и в дискусията и се надявам, че не натам ще тръгне Европейския съюз в бъдеще. Благодаря. Господин Звявка има думата. Дякую, пани przewodniczący. Благодаря, господин председател. Много е добре, че Първата размяна на мнение даде възможност да бъдат изразени всички опасения, свързани с предложения нов правен инструмент. Все още продължава изграждането на единния пазар. Все още търсим начини да излезем от економическата криза. Все още търсим варианти за справяне с най-големия проблем в Европейския съюз, а именно безработицата и по-конкретно безработицата сред младите. Не ми се ще да съм на мястото на докладчика Луис де Грандес Паскуал, защото той ще трябва да съвмести множество различни гледни точки. Ще трябва да намери отговорите на много от въпросите, зададени в тази зала, особено от госпожа Регнер. Много от тези въпроси са съвсем основателни. Същевременно не е добре да критикуваме просто ейта и за заради самата критика. Ако изслушаме колегите, ще ни се стори, че комисията е полудяла. Как така комисията предлага такъв ком... проект, който е пълна лудост? А, все пак е, добре знаем, че това рядко е така. Е, разбира се, комисията не винаги предлага съвършени варианти, но обикновено предложението на комисията е за добра основа за работа. По подобен начин бя, протекоха, спомням си, и първите ни дебати за европейското търговско право. Спомням си и срещата на министрите, тогава 27, тогава казахме, тогава бе казано, о не, това е много лоша идея, въобще няма какво да се занимаваме с нея. Но после навлязахме в малко повече подробности и решихме да се направят някои изменения и в крайна сметка бе създаден един ефективен правен текст. Надявам се, че така ще протекат нещата и сега. Комисията ще участва активно, ще ни слуша, ще се опита да намери решение за нашите възражения, а докладчикът ще трябва да защитава не само своята политическа позиция, но и а, ще трябва да се обърне към неправителствени организации и прочие за а, помощ в своята работа. И тук не трябва да забравяме каква е крайната ни цел. В крайна сметка, дайте да не казвам още от самото начало, проектът е зле, а, дайте да сложим край на този проект крайна сметка е добре да разгледаме нещата малко по-внимателно. Не мисля, че държавите членки ще започнат да се конкурират една с друга, когато възникне тази правна фигура. Държавите членки в крайна сметка вече от доста време се конкурират. Ето, например, при данъчното облагане, при социалните условия, при възможностите хора от а, други държави, членки, да упражняват стопанска дейност и така нататък. И така, това просто е част от изграждането на единния пазар. Опитваме се да изградим един пазар, но също но всеки дърпа на към себе си. Не може да се продължава така. Дайте да седнем, да поговорим за въпросите, за опасностите и също времено да не казваме още от самото начало не не е възможно. Проектът е интересен. Трябва да поработим по него. Господин Кастър. Аз не вярвам, че комисията се е побъркала, но а, имам някои възражения а, срещу това предложение за създаване на етнолично дружество Асиопи. Ясно е, че е необходим растеж, необходими са ни работни места, но това предложение почива на едно идеологическо допускане, а, а именно върху допускането, че имаме твърде строги разпоредби за пазара на труда в Европа. Ето защо се прави е, предложение за облегчаване на разпоредбите, от което очакваме да последват работни места и растеж. Германия вече има опит е, с подобни предложения. Съществуваше така наречената програмна политика, която се опита да реши проблема на е, безработицата с така наречените аз-дружества, е, които даваха възможност на безработните да основават фирми. Това е опит, който претърпя пълен провал провал. А, и за това аз имам съмнения в успеха на това начинание. Чрез облегчаването на условия за създаване на такива еднолични дружества няма да могат да се създадат качествени работни места, тъкмо обратното. Ам, работни места със съмнително качество, нещо, което със сигурност не ни е необходимо в борбата с безработицата. И накрая смятам, че с тези еднолични дружества SUP е, е, съществува, съществува опасност, е, че в Европа ще се създадат ниски социални стандарти. Това е една Европа, за която аз не бих искал да работя. А, също така а, смятам, че тези дружества ще дадат възможност за заобикаляне на разпоредбите за участие на работниците в управлението на а, предприятието. Ето защо предложението трябва изключително внимателно да се обмисли. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mrs. Благодаря, госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Експозето по проекта очерта важни цели за доста сред младите, по-лесното създаване на дружества, по-лесната регистрация, но и аз като госпожа Регнер се безпокоя, че целите, които се преследват, няма как да бъдат постигнати със средствата, които ни се предлагат. Първо, трябва да се има предвид, че тук не работим в контекст на възможност за хармонизиране на тип дружество, което вече съществува в държавите членки, а създаваме ново а, европейско по своя характер дружество, което трябва да съжителства с съществуващите на национално равнище подобни дружества. За мен това всъщност може да е само източник на объркване. Много повече неща се объркват, отколкото се опростяват. Нека да ме разясня какво имам предвид. Да кажем, има кред, кредитори. И е, те работят с определени типове дружества в определена държава. И ето на възниква нов тип дружество – Честно казано, не мога да разбера с какво това, че има нов тип дружество, упростява нещата. Съвсем различно е да се хармонизират нещата. Съвсем различно е, съществуваща вече фигура в държавите членки да се хармонизира. Но ако се създаде паралелна фигура, честно казано, нещата се осложняват е, нещата, ще доведат до объркване. Още нещо. Има, говори се за възможност за регистрация по интернет. Добре, чудесно, но а, е, трябва ли да се създаде европейско а, е, лично дружество с ограничена отговорност, за да а, може за първи път да се въведе електронна регистрация? Ето във Франция. При транспонирането на директивата за услугите се създадоха задължения за дружествата, идващи от трети, не, от други страни от Европейския съюз, или да се учредят, или временно да предоставят своите услуги. И така, всяка държава има възможност да предостави възможност този избор да бъде направен по интернет, заедно с съответната регистрация. Този тип възможност, както виждате, вече съществува. Вярно, че не във всички държави членки мярката е въведена. Но при всички положения има възможност за създаване на всякакви видове предприятия и те да, да бъдат отчредени по интернет и да предоставят своите услуги. И така. Тук говорим за регистрация а, на всякакви видове дружества, включително и дружества, чиято дейност не попада под приложното поле на директивата за услугите. И така. По-скоро е добре да надграждаме върху съществуващите фигури и инструменти, а не да създаваме една допълнителна нова фигура и да се създават нови административни пътеки за дейности, които по своя характер са близки. И така, по-скоро, ако искаме електронна регистрация, трябва да настоим да се прилагат вече съществуващите правни норми на Европейския съюз. Що се отнася до учреждаването на този тип дружество? Не мога да разбера с какво тук се е, спазват е, заложените цели. Вече в директивата на слугите се дава възможност дадено дружество е, да действа в трета страна. Разбира се, има определени изисквания – които се смятат за легитимни в гледна точка на защита на потребителите, на околната среда и така нататък. И така, това вече е възможно. И въобще не разбирам с какво новия тип дружество упростява нещата допълнително. Може би бъркам нещо, но, честно казано, за мен това просто е още един нов опит да се върнем към принципа на държавата на происход. Тоест, създава се такава европейска форма, някой се регистрира в една от държавите членки и вече е, намалените до, е, доста голяма степен изисквания за предприятията ще бъдат е, намалени още повече. Не виждам с какво това е от интерес на държавите членки. В крайна сметка искаме да защитаваме околната среда и да защитим правата на потребителите. И накрая. Във връзка с начина по който се създават предприятията във Франция. Във Франция вече има възможност да се създават еднолични дружества с капитал 1 евро. във връзка с предлагането на услуги, например, както каза колегата Гудланд. Дружества от трети страни имат право да предлагат услуги. Е, дружества от е, други държави членки на Европейския съюз имат право да предлагат услуги и то по някой път с е, доста обезпокояващи резултати. И то отивайки отвъд директивата за командированите работници. Има хора, които са изпратени, а, а, които могат да бъдат изпратени да предоставят услуги, но за по-лесно да изискат да се регистрират като еднолично дружество – е, и да бъдат принудени да го направят. И така. Е, по този начин ще е, се постигнат ли целите за намаляване на публичните разходи, ще се постигнат ли целите за, за спазване на социалните права и трудовото право? Трябва да имаме предвид всичко това преди да се хвърлим през глава в създаването на нов тип дружество, което макар ем, изглежда с благородна цел, всъщност рискува да застреши доста стандартите в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Това беше края на списъка на изказващите се. Господин Деграндес Паскуал, иска ли думата? Sí, pero vuelvo a pedir, señor presidente, que lo haga la comisión, haciéndolo Господин председател, първо комисията, после аз. Um, um, Благодаря. Аз ще започна с общата бележка, че очевидно има доста проблеми във връзка с това предложение. Аз не виждам причина за отхвърляне на предложението. Виждам причина да се работи по определени елементи. за да стане предложението по, по-добро и да разсее съмненията на някои от членовете на парламента. Виждам, че настоящото предложение не отговаря на изказаните опасения. Още няколко по-дребни неща. Бях малко изненадан от изказванията относно правното основание. Очевидно някои от членовете на парламента биха искали да се избере правно основание, което изобщо не предвижда участието на парламента. И за това малко се очудих. Има много елементи, които правят връзка с национални разпоредби на дружественото право. Затова смятам, че избраното правно основание е коректно. Що се отнася до така наречения форум шопинг, избор на най-изгодна юрисдикция, Както каза господин Звявка, много от нещата се случват и сега. И това дали ще имаме нова директива или не, няма да промени нещата. Ако се фокусираме върху определени аспекти на предложеното дружество, може би ще доведем до създаването на повече такива дружества. На мен тази форма ми се струва по-скоро допълваща тази форма може да бъде избрана директно, т.е. за директна търговия с стоки и услуги, може да бъде клон на компания в дадена държава. Т.е. това е една допълнителна форма за предоставяне на услуги. Uh едноличното дружество SUP, което да е еднакво във всичките 28 страни членки, ще бъде нещо положително. Каза се също така, че стартовия капитал е спеш, смешно нисък. Ще повторя това, което каза господин Звявка. А, мисля, че а, явно не само комисията се е побъркала, а и всичките 16 страни членки, в които учредителният капитал на дружествата е толкова а, нисък. Капитала, който се изисква за, за регистрация, това е реално за в повечето страни членки. И така че това не е нещо, което е, сами се измисля, ние просто следваме общата тенденция в страните членки, в това число и големите. Що се отнася до съмненията за това, че ще се застраши борбата срещу изпирането на пари, корупцията и така нататък, смятам, че е, предложението всъщност предвижда идентификацията на собственика, което в момента не се предвижда в закона срещу изпирането на пари. Така че това предложение върви в посока към повече прозрачност, в посока към борба с измамите. Така че да, а, има неща, по които очевидно може да се работи. Комисията много ще се радва да работи с парламента, за да отговори на потребностите му. Господин председател, сега с удоволствие взимам думата. А, искам още веднъж да благодаря на комисията. и за това, че тя защити своето предложение. Преди да започна по същество, искам да кажа следното. Аз съм докладчик и трябва да изпълня моята задача. В случая аз не съм човека, който защитава предложението на комисията, аз съм докладчик на парламента, нито повече, нито по-малко. И като а, такъв ще се погрижа в басейна да има вода, преди ние да скочим в него. И аз съм готов, така както каза комисията, а, да проверя дали има възможност за преодоляване на настоящите а, пречки. Малко съм изненадан, че тук се предпочита правно основание, при което парламента няма да има абсолютно никаква възможност да се намеси. Ние непрекъсно настояваме за повече права на парламента и сега историческо събитие, в момента в който парламента има възможност да участва, например в подобряването на европейското е, е, законодателство, правим предложение от е, страх или излишна скромност, не знам, е, предложение за правно основание, което изключва участието на парламента, така че тук съм съгласен с комисията. Е, може винаги да се говори по правното основание, но да предпочетем друго правно основание, при което парламента няма да има възможност да се намесва, това също ми се струва странно. А, а, а, това в никакъв случай не е последната възможност. Имаме вече прецедент в който имахме провал на подобен инструмент. А, нека да, да огледаме по-внимателно нещата сега. Госпожо Регнер, аз много ви уважавам. Става дума за създаване на работни места. В а, това е много важно, особено в държави с а, висока безработица. А, в момента растежа ни е доста висок и въпреки това имаме най-висока безработица. Очевидно предстои още много а, работа. 90% от работните места в моята страна се създават от малките и средни предприятия, не от големите. А, и аз смятам, че трябва да се направи нещо. При предишното правителство бяха загубени 3 милиона работни места, сега се създадоха 50 хиляди нови работни места, само защото бяха приети а, е, закони, които а, е, насърчават и улесняват работата на малките и средни предприятия. Живеем в глобализиран свят, това е вярно ако Европа иска да продължи да бъде най-важната економическа зона в света, не може да продължи да се придържа само към статуквото и да замръзне на настоящите си позиции. Трябва да работим, трябва да се променяме. и тук трябва да похвалим комисията. Комисията каза, нека да създадем един инструмент, нека да видим дали няма да е възможно да намалим бюрократичната тежест, бюрократичните пречки и едновременно с това да насърчим създаването на, на фирми а, с помощта на една нова форма, с съответните гаранции за избягването на данъчното облагане и така нататък нататък. Това е предложение за една система, с която ще бъде по-лесно да се създават работни места и която ще отговаря на всички изисквания. Да, разбира се, има големи и приключвам разлики между страните, включително идеологически разлики, но точно тях трябва да обсъдим. Аз не съм против това обсъждане. Още на първо четене внимавах за това. А, смятам, че като докладчик съм напълно състояние да огледам и да анализирам нещата. Ще се хвърля в работата, ще изслушам всички, ще си запиша всички трудности, всички възражения и ще видя дали пък не може да се направи нещо. А ако мисията стане невъзможна, тогава добре. Някой искаше да допълни? Juste quelques mots pour répondre à la commission et au rapporteur qui m'ont légèrement благодаря. Искам да отговоря на комисията и на докладчика. Единственото, което направих е юридически анализ. Всъщност видях, че член 50 не е подходящ Моята задача е да чета решенията на съда. Okay, thank you. So that is, uh... Благодаря. Мисля, че това е всичко по този дебат днес. Можем да минем към точки 28 и 29 търговската марка, пакета за това. Докладчик е, госпожа Текстрем, имате думата. Благодаря, господин председател. Много съм доволна, че отново е, присъствам е, на работата на правната комисия. Благодаря, че ми давате възможност да ви представя преговорите за търговската марка. Преговорите между екипа на парламента, съвета и комисията. Благодаря на докладчиците в Сянка и на техните асистенти, включително и на моят асистент, който работи отлично. Разбрах, че не е никак лесно да се работи по тази тема още от самото начало. Предишният екип не беше избран и всъщност не реши да участва в изборите. Благодаря на италианското председателство за усилията, които полагат за да придвижим този проекто акт напред, въпреки трудностите. Благодаря на комисията, която е готова постоянно да обяснява разпоредбите и да подпомага преговорите, като търси подходящи компромиси. Една обща информация. До тук бяха проведени три тристранни срещи. Последната приключи преди няколко часа на декември на на 16 декември ще има такава среща в Страсбург. Същевременно вървят е, технически срещи за разрешаването на някои технически трудности. Лично смятам, че през последните дни и месеци постигнахме напредък. Успяхме да се договорим и съгласим за почти всички нерешени въпроси. За да продължим нататък, има нужда от повече гъвкавост от страна на всички. Остават още различия, които трябва да преодолеем. Ще продължим малко по-дълго работата заедно с юристите, лингвисти, за да има логическа последователност в крайния резултат. крайният резултат е, трябва да е достатъчно добър, за да можем е, да приемем един акт, който ще се прилага в продължение на много години. Може, мога да ви уверя, че работим упорито, е, без да правим компромис с качеството на проекто акта. Ще засегна няколко съществени неща. Нищо не е договорено, докато не е договорен всичко. Това е бележката под черта. И тук в комисията трябва да представим крайният резултат от преговорите. Сега ще ви дам кратка информация за това как върват преговорите в момента, за да има достатъчно прозрачност и да получат колегите обратна информация. Има много оставащи проблеми за решаване. Не мога да ги представя всички днес. Ще засегна само основните моменти, основните неща, където има обществен интерес. Парламентът иска да нова система, която да работи добре и да е модерна. Искаме двоен механизъм с национална търговска марка и европейска такава. Като ефективността и на двата механизма трябва да е добра, за да могат е, ползвателите на търговската марка да се възползват от това. Затова трябва да се опитаме да хармонизираме някои от добрите практики Днес се разбрахме по принцип за два спорни момента за стоките, които са в транзит и за малките пратки. Съгласихме се за стоките, транзитните стоки да приемем текста на съвета, като остава малко техническа работа по преамбюла. Съветът се съгласи да приеме предложението на парламента за допълнително текст в преамбюла за на генеричните лекарства, че тези лекарства не бива да се иземват, когато са транзитни стоки. Тук трябва да внимаваме за малките пратки. За тях се опитахме да намерим решение, е, което да балансира на разпоредбата, предлагана от комисията, е, за да защитим е, легитимните интереси на лицата, които действат добросъвестно. Тоест, колкото повече се опитваме да решим този проблем, в толкова по-сложни сфери навлизаме. И затова накрая парламентът и съветът се договориха тази разпоредба за малките пратки да отпадне, което дава възможност на митниците да конфискуват такива пратки, без да навлизат в сферата на паралелната търговия. Логиката е проста. Ако механизмът работи добре, не го променяйте следващите момент означава трудност е агенцията, която се занимава с европейската търговска марка. Какво ще бъде името на тази агенция, какво ще бъде финансирането й. И тук проблемът е доста сложен и не мога да го обясна подробно днес но имам чувството, че ще успеем да постигнем съгласие по спорните въпроси дори преди коледните празници. Съветът е готов да промени своята позиция. Ние имаме много сериозни резерви за някои от мерките, които се предлагат във връзка с офсета за разходите за националните бюра поради въвеждането на европейския механизъм. Ще подходим прагматично и ще търсим решение. Очакваме да има промяна и в позицията на съвета по други части на текста. Съвсем накратко за член 12 от регламента и 14 от директивата лоялната конкуренция и основните права. Да няма злоупотреба с търговската марка и нелоялна конкуренция. Не бива да се пречи на свободата на словото и на свободата на художествена изява. Затова помагаме на комисията да се намери по-добра формулировка. Целият екип в момента разглежда на редакцията на тези разпоредби. Работим с водещи професори в някои от големите университети в Европа. Ще спра до тук, господин председател. Готова съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря. Месис Розиер. Благодаря, госпожа Разие. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик, за, този, за тази пълна картина за състоянието на преговорите по настоящем. Един от важните въпроси, е, С транзитните стоки. В началото на трилога парламентът е, бе на много добра позиция, защитавайки интересите на европейските предприятия, които имат е, желание да защитят своята интелектуална собственост чрез търговски марки и да имат средства за борба срещу фалшифицирането. А, смятате ли, че парламентът е готов, ще промени позицията си, защото е, е различна от позицията на съвета? Ще се сближи ли с, с тази позиция и какви са разликите между двете позиции? Аз честно казано мисля, че позицията, от която тръгна парламента, беше много добра. Това е моят въпрос. Господин Деграндес Паскуал. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Надявам се, че всичко ще бъде прието. Имам обаче един въпрос. Казахте, че финансирането се движи е, в правилната посока. Тук говорим за един по-комплексен проблем. Моят въпрос засяга конкретно Испания. Тук говоря за формата на финансиране на Европейското училище в Аликанте. Европейските училища се финансират от вноски на държавите членки. Няма правно основание. Опитваме се да намерим правно основание, за да продължат нещата. Имате ли информация по този въпрос? Мисис Wikström, the floor is yours. Thank you very much. Now to, to you, colleague. Госпожо Викстрем, заповядайте. Благодаря. Госпожо Розиер, транзитните стоки. Този регламент няма за цел борба срещу фалшифицираните документи, а по-скоро да се модернизира една вече съществуваща система. И що се отнася до транзитните стоки, е, когато, да кажем, се пренасят лекарства. И те са транзитни е, на европейски пристанища и летища. Те не трябва да се разглеждат като генерични, е, защото те трябва да стигнат до трети страни защото е, сме имали проблеми вече с това. И така важно е да не се създават пречки пред правомерна търговия, която минава през Европа, но същевременно да не се конфискуват генерични лекарства, които са в транзит през дадена държава. Единодушно бе прията позицията на парламента в нашата парламентарна комисия, но след това в пленарна зала е, се гласуваха някои изменения, които промениха позицията и така. Опитваме се сега да намерим някакво сближаване между позиция на парламента и на съвета, но честно казано разликите не са кой знае колко големи. Това е настояще. Винаги, когато се преговаря, човек трябва да се откаже от някои от любимите си предложения, за да може да се убеди и другата страна да направи същото. Господин Грандес Паскуал за финансирането. Съветът е доста творчески подходи, когато се опита да намери решение – за използване на големия излишък в агенцията в Аликанте. Те казаха, ето така ще финансираме допълнителните съди в Европейския съд. А, след това, втория вариант беше така да се финансира Европейското училище в Аликанте, но ако си спомните, аз бях докладчик, когато работихме по европейските училища преди няколко години и се занимавахме с правното основание и аз знам, че не е възможно агенцията да финансира само едно училище в Европа, а да не финансира другите. Тоест не може да има едно училище тип Ролс-Ройс в, е, в, Аликанте, едно училище тип Волво в Стокхолм и едно училище тип Шкода в Франкфурт. Трябва да се равнопоставени училища. I'm in their life when they try to find all kind of charities or way of spending the, the huge surplus. But... И така, това беше един вариант, е, но просто от правна гледна точка няма как този излишък да се използва за финансиране на Европейското училище. И така. Правят се усилия да се намали този излишък чрез намаляване на разходите за ползвателите, т.е. да се намалят техните такси. И по този начин всъщност тези средства ще отидат обратно към тях. И така ще намерим едно устойчиво решение, което да е и добро, добра форма на отправна гледна точка. Има ли други въпроси, е, господин председател? Не, няма повече въпроси. Благодаря, госпожа Викстрем, за това, че съвсем ясно представихте случващото се с търговските марки. С това можем да преминем към точка 31 разни. Първо, нашата парламентарна комисия ще е, е, посети Люксембург утре, където ще чуем презентация за езиковите услуги на, на Европейски парламент, които са в Люксембург. Ще се срещнем с люксембургския министр на правосъдието. Ще говорим с него по въпроси от общ интерес, особено като се има предвид предстоящото председателство на Люксембург – Комисията също така трябваше да гласува и по мандат за преговори за предложението за регламент за опростяване на формалностите за приемане на документи от една страна в друга. Докладчик е госпожа Дълво. За съжаление обаче няма да има достатъчно членове на комисията в Люксембург, така че там няма да можем да гласуваме. На трето място, членовете на парламентарната комисия са поканени на обяд от съда. След това ще разговаряме по различни теми, включително предложението да се увеличи броя на съдиите в общия съд и след това ще е, говорим и с Сметната палата за по въпросите за по-доброто нормотворчество. Знаете, че Клаус Хайна Лене е бив член на нашата парламентарна комисия и той ще бъде домакин на последното заседание утре. Още едно съобщение по точка разни. Комисията Юри заедно с комисията Либе ще домакинства на годишната конференция на е, членовете на Европейската мрежа за обучение на магистрати в Европейския парламент на 11 и 12 декември. И още нещо. Е, господин Агния иска думата по точка разни. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност. Тук искам да говоря за сериозна корупция на високо равнище в съдебната система в Румъния, от която е пострадал а, Cube Lighting Limited uh, от мой избирателен район. фирмата се опитва да си възстанови не погасен дълг от свой кредитор, но съдебната система в Румъния създава сериозни пречки за това. Според мен темата трябва да се разследва и то спешно. 16 от 34-мата е, служители на фирмата всъщност са загубили работните си места, а, а пък оборота на фирмата е спаднал от 4,5 на 1,2 милиона а, британски лири е, годишно. Това е много добър пример за това колко трешко може да се отрази е, подобна ситуация. А, възможността да се избира юрисдикция е а, е, причината за това. Съдиите в Румъния, кой знае защо, 10 седмици бяха болни. След това се оказа, че съответната съдия не е била болна. А, след това има друг съдия, който е назначен, но документите а, изведнъж стават а, недостъпни поради преместване на бюра, някои от тях са обявени и са изчезнали. Елена Бика, основния свидетел, също не може да бъде призована, защото тя също е арестувана за измама. Мисля, е, моят е, избирател смята, че целта е да се е, направи така, че той повече да няма средства, с които да продължи делото. Защитата в новите държави членки е а, отчаяваща и неадекватна. Благодаря много. Това беше последната точка от дневния ред за последните два дни. И така, нека да ви съобщя, че Утре ще има извънредно заседание на нашата парламентарна комисия в Люксембург и след това следващото редовно заседание ще се проведе в понеделник на 19 януари 2015 година от 3 до 6 и половина след обед и след това във вторник 20 януари 20, а, от 9 до 12.30 и от а, 3 до 6 и половина след обед. Закривам заседанието. Благодаря ви много. Thank е, you.